Good afternoon, dear colleagues. Let's resume. Уважаеми колеги, нека да продължим с работата на комисията Либе през следващите два часа. Ще имаме много възможности да се срещаме преди края на годината и около коледа. Ще използваме времето, с което разполагаме по възможно най-добрия начин. Първо приемане на дневния ред. Трябва да одобрим решенията на координаторите. Има и точка по делегираните актове и актове за изпълнение. Вие разполагате с информация за това, не е кой знае колко много. Имаме и гласуване. Процедура по гласуване, с която съм сигурен, вие сте запознати. Едва ли е необходимо отново да изчитам правилата. Нека да продължим с работата, независимо от трудните условия, именно участие от разстояние. Имаме доклада на Клер Дейли. с който ще започнем нашата работа. Той се отнася до положението с основните права в Европейския съюз. Дневният ред беше прият. Четвърта и тринайста точка се отлагат за следващото заседание. Шеста точка отпада а точката за борбата с тероризма беше анулирана. Няма да говоря за делегираните актове и актовете за изпълнение. Ще премина към гласуванията по доклада на Клер Дейли. И пета точка – изкуствения интелект и прилагането на международното право в частта, която засяга Европейския съюз. Нека да преминем към гласуването. Първо, разбира се, трябва да потвърдим, че съществува кворум. Все още нямаме потвърждение на кворума. Няма хора в залата, разбира се, няма как да ви да вдигнати ръце. Моля ви, чрез бутона за вдигане на ръка да се заявите. Знаем, че вие участвате, дори и да не ви виждаме. Още веднъж чакаме, за да сме сигурни, че имаме кворум. Чудесно, сега вече имаме кворум. Нека да преминем към първата съдържателна точка от нашия дневен ред. Това е точка 7. Диалог за сигурност с комисията диалог на нашата комисия. Знаем, че неодавна отново станахме свидетели на терористични атаки. Първо ще обменим мнения с комисар Илва Йохансън, след което Германското председателство също ще се включи. Ще чуем генералния директор към Министерство на вътрешните работи на Федералното правителство на Германия. И тъй, нека чуем Илва Йохансън Проведохме среща с експерти на 22 септември. Беше изготвено проучване по темата от доктор Йола Бавура. Имахме възможност да обсъдим Но сега трябва да чуем първо комисар Йохансън. Аз съм сигурен, че тя може да се справи и за по-малко от отредените и минути, след което ще чуем доктор Клос. И разбира се, ще размени мнение, ще започнем с координаторите и след това членовете, които искат да се изкажат. Комисар Йохансън, надявам се, че сте на линия. Да. Много се радвам, че съм тук. Добър ден на всички. Разбира се, това е много сериозна тема. Ще започна с бруталните терористични атентати в Париж, Ница и Виена. Това е посегателство срещу нашата свобода. Посегателство срещу Европейския съюз и всички наши общи проекти свободата на изразяване, на образование, на мисълта, на вероисповеданието и най-вече човешкото достоинство, правото на живот, правото на свобода, на сигурност, те са залегнали в хартата на основните права. Ние трябва да покажем на практика нашата солидарност в Съюза, да се обединим като общество и да докажем на практика, че нашите ценности не могат да бъдат погазвани. За мен е ясно, че трябва да се борим по-опорито с тероризма. Да можем да предвидим, да защитим гражданите и да реагираме. Необходима ни е обща рамка за общите ни действия. Борбата с тероризма, разбира се, не е насочена срещу конкретна религия или политическо верою, това е борба срещу крайния насилнически екстремизъм, срещу тероризма. Знаете, че вече сме предприели множество действия срещу тероризма за по-добро опазване на външните ни граници, за обмен на информация – сега сме много по-добре защитени, отколкото преди няколко години. Но също така има и много решения, които още не са изпълнени. Трябва да направим изпълнението по-интензивно, да запушим дубките в сигурността. Имаме дневния ред срещу тероризма. Някои стъпки вече ще бъдат предприяти още следващите няколко седмици. В превенцията работим заедно с мрежата против радикализацията, за да се следи за признаци на радикализация и да има ефективна реакция. Работим и с затворите. Върховенството на закона е много важно. Ние трябва да защитаваме своите обществени места, да защитаваме гражданите. Дори дребни неща, като един бутон за известяване на службите за спешна помощ могат да помогнат. Самата аз проучвам възможността за освобождаване на допълнителен фонд за опазване на обществените места, включително и местата на вероисповеданията. Още тази година ще предложим и законодателство за защита и укрепване на защитата на критичната инфраструктура – Държавите членки също така трябва да превърнат в приоритет борбата срещу трафика на оръжия. Имаме директивата за оръжията. До година комисията ще докладва за нейното изпълнение. Уверявам ви, че ще направим всичко по силите си тя да се изпълнява. През юли тази година звеното за препращане на интернет информация успя да свали от интернет най-различни наръчници за подготовка и изпълнение на терористични атентати. Много често такива материали се пускат анонимно и обягват от вниманието ни. Комисията работи и по директивата срещу разпространение на терористично съдържание онлайн. Надявам се да е готова преди коледа. Последните атентати показаха още веднъж колко е важно полицейското сътрудничество в Европа. Искам да подчертая изрично ролята на Европол при разследвания срещу тероризма. Граничната полиция трябва да може да прави кръстосани проверки на идентичността, да се използва в бъдеще ЕТИАС. Много е важно системата да бъде готова до края на 2023 година. Ние сме толкова силни, колкото е силно най-слабото ни звено. трябва да има оперативна съвместимост. Това означава и захранване с информация на Шенгенската информационна система. Трябва да се борим с заплахите. Много е важно всички, които влизат и излизат от нашето пространство, да бъдат проверявани в тази база. Много е важно също така да се правят проверки за подадени сигнали, включително и за предишни терористични бойци. Миналата година, съгласно данни на Frontex, 22% от пътниците, прекусили външна граница, не са били проверявани в шенгенската система. Това е сериозен пропуск със сигурността и не бива да се допуска. Също така данните на пътниците са добър инструмент за разпознаване на досега неизвестни терористични извършители. Днес ние ще говорим за това колко са важни инструментите за обмен на данни, ПРУМ и API. Разбира се, ние разполагаме с различни информационни системи, различни инструменти, но те са взаимосвързани. ШИС е централната база данни, където се въвеждат сигнали за различните лица. Може да е било терористично нападение или някаква по-ниска степен на подадена тревога. ШИС е много важна база данни и гранична полиция трябва да има достъп до нея. Разполагаме и с системата за данни на пътниците – които влизат в Европейския съюз с тяхното име, място в самолета. Това е информация поддавана от авиопревозвачите. Информация, която постъпва в държавите членки преди съответното лице – да е напуснал страната си, за да пристигне в Европейския съюз. API е по-стара форма. Това е допълнително разработената информация за пътниците. Това е информацията, въведена в паспорта, която подлежи на проверка на летището. Понякога Знаете, че е необходимо в самолета да попълните формуляр преди да напуснете. Както казах, това е допълваща система към данните на пътниците. Тя ни дава данни за съответното лице, за паспорта, това е база данни съгласно директивата от 2004 година. Наскоро комисията направи оценка на директивата за предварителна информация на пътниците. Заключенията ни са, че тази предварителна информация остава изключително важна – Нейният обем трябва да се увеличи, за да се борим с тероризма и организираната престъпност. Оценката ни също така показа, че има доста слабости, които намаляват ефикасността на директивата за предварителна информация за пътниците. Няма хармонизация, няма предпазни механизми за защита на личните данни, За да се справим с тези недостатъци, ние решихме да направим оценка на въздействието, за да изменим директивата. Прави се оценка за да можем в бъдеще при вход и изход да може информацията да се организира по-добре, нейното качество да бъде по-добро. И ръчното въвеждане на предварителната информация за пътниците да се замени от автоматизирано, например, сканиране на паспорта. Необходимо е също така тази предварителна информация да се събира по повече начини. И да се има предвид, че авиопревозвачите трябва да ни дават информация за полети към шенгенското пространство. Преработената директива може да включи и други полети, като полети между страни по Шенген. Може да се включат и железниците и водния транспорт. Предварителната информация може да се използва и за нуждите на правоприлагането. На този етап ние търсим възможни решения на сегашните несъвършенства за по-добро използване на тази предварителна информация. Разбира се, ние трябва да сме готови за нови решения. Прюм не е централизирана база данни, не съдържа лични данни, използва се за целите на наказателното преследване, като принципа е на засичане на информация или липса на такова засичане. Работи се с данни за регистрация на превозните средства, пръстови отпечатъци. Използва се при наказателно-правни разследвания. Когато има засечка в системата, националните органи на държавата членка могат да се обърнат към другата държава членка и да поискат двустранно информация. Това позволява да се види дали е в друга държава членка има такова съвпадение. Например, полиция в една държава членка може да разполага с пръстови отпечатъци от местопрестъплението, но да не знае на кого са. Е, в националната база данни няма такива, тогава се обръщат към Прюм, за да се направи проверка в друга държава членка и когато има съвпадение, е, двустранно се урежда достъпа до данните. Тези проверки са много важни при този тип разследвания. Но рамката на Прюм може да се използва и по-широко. Възможно е да нямате пълен пръстъв, пръстов отпечатък, тогава отново двустранно търсите допълнителни проверки. Това е за разпознаване на заподозрените и продължаване на разследване, което може да доведе до обвинение. От 2008 година насам мога да кажа, че имаше огромни е, пробиви в сигурността, голям напредък в технологиите и технологичните решения. Крайно време е да преработим ръководството по Прюм. Освен това, комисията извършва проучване на възможни подобрения в Прюм. Има анализ на прюми от други заинтересовани групи. Има и работна група в съвета, която работи по това. Установени са някои сериозни слабости. На първо място прюм трябва да се опрости. Установени са 350 и една двустранни връзки между държави и членки. Когато се проверяват пръстови отпечатъци, например, се работи двустранно по-отделно с всяка държава членка. Ако няма е, съвпадение в първата, се пробва с друга, след това с още една и така нататък. Вместо това можем да имаме централизирано звено с 27 такива линка. Централизираната система позволява и събиране на статистика. С други думи, ще може да се прави проверка едновременно в различните държави и членки. Това няма да бъде централизирана система за Прюм, защото Прюм се основава на принципа, че това са двустранни отношения между държавите членки. Не може трета държава членка да има достъп до тази информация, но ние искаме да усъвършенстваме и ускорим този обмен на информация. Необходимо е да се има предвид, че е много важно да можем да разпознаем лицето. Извинете, казва председателя, но аз ви дадох само 15 минути, вече станаха почти 18. Ще ви помоля, имайте предвид, че имаме и други гости, и координатори, и хора, които искат да се изкажат. И да и решенията по Прюм трябва да могат да обхванат и допълнителни данни, да се подобри обмена на информация да се подготви оценка на въздействието. Благодаря. Очаквам да чуя вашите коментари. Председателят, благодаря ви, госпожо Йохансен, за това, че се ориентирахте към приключване. Така ще можем да изслушаме доктор Клос и след това да дадем думата на колегите. Доктор Клос, на линия ли сте? Имате 5 минути. Господин Клос, да, на линия съм. Надявам се, че скоро ще можете и да ме видите. Имам известни проблеми с камерата си. Да се надяваме, че ще се справя. Все още не ви виждаме, казва председателят. Сега ви виждаме. Господин Клос, надявам се, че ме и чувате. Председателят. Всичко е наред сега. Имате думата за 5 минути. За мен е удоволствие да участвам в днешното ви заседание. Няма образ за оратора. Имаше съвместно изявление на съвета на министрите на вътрешните работи. Миналата седмица се състоя съветът на министрите на вътрешните работи. Искам да поставя акцента върху това съвместно изявление, тъй като то отправи много силно послание за солидарност и решимост в борбата срещу тероризма. Няма образ за оратора. Uh, uh, Изключително важен бе подредбата на констатациите в това съвместно изявление. В него има препратка не само към общо валидни въпроси, относими към вътрешната сигурност. Заявява се също така, че трябва да има и цялостен подход в политиката ни. Министрите на вътрешните работи правят ясна препратка към европейската нормативна уредба в областта на борбата срещу тероризма. Тоест, изтъкват, че не започваме от нула, а че постоянно приспособяваме действията си към променящите се терористични заплахи в международен мащаб. Освен това, Бяхме и свидетели на цяла поредица от терористични атаки по време на председателството си. За това бе и своевременно да бъдат прияти цялостни заключения на съвета по тази тема. Те се съдържат ще се съдържат в документа, който ще бъде изготвен на срещата на съвета през месец декември. Още няколко думи за съвместното изявление на министрите на вътрешните работи. Основният принцип, който се изтъква в него е свободата на религиите. Изтъква се също така, че борбата срещу тероризма не е насочена срещу определени религии, а срещу фанатизма, срещу екстремизма, съпътстван от насилие. Това е отправната точка за цялостния подход, който се визира в съвместното изявление. В него се визира необходим и необходимостта от мерки за сближаване от действия за насърчаването на чувството за принадлежност към обществата ни. Тоест, визира се необходимостта от мерки за интеграция, Министрите на вътрешните работи изтъкват, че всеки трябва да внесе своя принос за успешната интеграция на отделни лица на ниво общества. В изявлението на министрите на вътрешните работи се засягат и въпроси свързани с сигурността, като например много важни въпроси, отнасящи се до шенгенското пространство. Поставя се особен акцент върху необходимостта от предотвратяването на влизането на наша територия на лица, които представляват заплаха с оглед на терористични атаки или екстремизъм съпътстван от насилие. Тези лица трябва да бъдат следени от органите за сигурност. Във връзка с това е важно поне да се вземе предвид, че подобни групи лица са мобилни, поради което трябва да се подобри обменът на информация. Това има връзка с общата инициатива за европейско полицейско сътрудничество. Служителите на полицейските органи следва да имат достъп до информацията, която им е необходима, за да си вършат работата. Трябва също така и по-добре да се възползваме от вече наличната ни информация. С други думи, ще трябва да се обменя тази вече налична информация. Едновременно с това министрите на външните работи изтъкват и важността на споделянето на данни и на техния анализ, както и на съхраняването на данни. При пълно спазване, разбира се, на основните права. Има препратка и към съвместната декларация от 21 октомври за бъдещето на Европол. Европол играе особено важна роля, най-вече на ниво цен център, Европейски център за борба срещу тероризма. В изявлението също така се посочва и необходимостта от борба срещу радикализацията онлайн и офлайн. Има препратка към регламента за отстраняването на терористично съдържание онлайн. Продължава триалогът по този акт. Мнозина министри по време на съвета заявиха, че очакват да приключи работата по това досие, за да може то и бързо да влезе в сила, тъй като става дума за важен акт. Нека се спра върху нещо, което засегнах и на заседанието ви миналия понеделник. Става дума за криптирането на данни и за възможността за правоохранителните органи в рамките на определени процедури за скрининг да имат достъп до подобни данни. Във връзка с това е необходимо да има обмен на информация за лица, които представляват заплаха с оглед на терористични актове или екстремизъм, съпътстван от насилие. Става дума за тъй наречените чуждестранни бойци, както и за други лица, представляващи заплаха. В медиите, например, бе обърнато внимание на необходимостта от общо определение на такива лица. В ежедневната ни работа всъщност това не е необходимо, но е необходимо всички държави членки да разбират едно и също под лице, представляващо заплаха. Мисля, че се вместих в петте минути, господин председател. Нека взема отношение по един много важен към момента въпрос, а именно тъй наречената европейска архитектура. Госпожа комисаря вече говори за инициативата за предварителната информация за пътниците, която ние подкрепяме. Важен е също така и обменът на данни по договора от Прюм. Госпожа комисаря с право се спря на голямото значение на тези мерки. Съжалявам за проблемите с камерата ми. С това ще приключа. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Председателят, благодаря ви, господин Клос. Наистина имаше проблем, тъй като постоянно ви се изключваше камерата. На моменти не ви виждахме. Въпреки това преводачите продължиха да превеждат, за което им благодарим. Благодарим им, че продължиха да работят въпреки техническите проблеми, които вече са част от работата ни. Сега ще пристъпим към открит диалог. Предстоят дебатите, в рамките на които първо ще се изкажат координаторите. От името на НП Лукас Мандъл. На линия ли сте? Да. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря и на представителя на Германското председателство на съвета за уводното му изявление. Като австриец искам и най-сърдечно да благодаря за многото послания, многото съболезнования, които получихме, както и за многото актове на практическа подкрепа след ужасяващия атентат, на който станахме свидетели в Виена. В никакъв случай не е първото подобно деяние това в Европа. Трябва да работим за това, ако не това деяние да е последното по рода си, то поне за да направим всичко възможно, за да не могат терористите да имат възможност да извършват подобни деяния тук в Европа. Това означава, че трябва да ограничим възможностите за политическия ислям като идеология трябва да предприемаме такива действия не само когато ставаме свидетели на терористични атентати. Трябва да работим на ниво представители на политическия ислям. Затова съм и съгласен с това, което каза госпожа комисаря за ШИС, Шенгенската информационна система. Трябва да разполагаме с абсолютно изчерпателни списъци на лица, представляващи заплаха тук в Европа и проповядващи идеологията на политическия ислям. Трябва да имаме напълно изчерпателни списъци и на подобни лица в трети страни, като например Сирия. Имаме информация за това, че Сирия е особен източник на заплахи в това отношение. В рамките на Шенгенската информационна система трябва да има напълно изчерпателни такива списъци. За да бъдат те на лице, трябва да бъде намален на максимално бюрократичната тежест. Ще трябва да се създадат и колкото се може по-големи възможности за подаването на информация към ШИС. От месец септември преговаряме по новия пакет за убежището. Той ще е една възможност за работа. Ще трябва също така да правим всичко възможно и на политическо ниво, за да даваме отпор на основаващата се на омраза идеология на политическия ислям. За целта са необходими действия на ниво държави, отделните физически лица, няма да могат да се справят, но частните субекти трябва да работят за неразпространението на омраза онлайн трябва да се преследват наказателно подобни деяния. Те са особено опасни онлайн. Нека работим с бързи темпове, нека работим добре и нека работим заедно. Има нещо, което обединява всички извън Европа, които искат да ни разединят. Тези хора искат да разединят обществата ни, да ни насъскат един срещу друг. Не бива да допускаме нещо такова. Трябва решително и последователно да работим за борба срещу политическия ислям. Така ще можем да се преборим успешно и с ислямистския тероризъм. Председателят прекъсва оратора. Припомням на координаторите, че имат по две минути за изказване. Разполагаме с изключително малко време в настоящата ситуация. Не бива да забравяме това. Моля ви, спазвайте си времето за изказване. В противен случай ще изостанем наистина от графика си. Сега давам думата на Катерина Киничи. Моля, опитайте се да се изказвате по същество в рамките по на две минути. Госпожо Киничи, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Йохансон, госпожа комисаря, както и на доктор Клос за изложенията им. Искам да благодаря най-вече на комисар Йохансон за това, че постави акцента върху новата програма за борба срещу тероризма, както и за това, че изтъкна колко е важно да има полицейско сътрудничество и обмен на информация между националните органи. Набързо ще задам сега няколко въпроса. Госпожа комисаря вече каза, че се работи по преработването на директивата за предварителната информация за пътниците тук знаем, че е много важно да има координация с системата за резервационните данни на пътниците. Госпожо комисар, можете ли да ни дадете някаква информация и за графика, който е предвиден? при работата по тази директива. Същата, същия въпрос искам да задам и за договора от Прюм. Системата по този договор вече е остаряла. Тя трябва да бъде обновена, най-вече от техническа гледна точка. Договорът от Прюм, както и други инструменти за полицейско сътрудничество, имат отношение към терористичните деяния които са много ясно уредени в директивата от 2017 година. Все още обаче има пропуски при транспонирането на тази директива в държавите членки по отношение на терористичните деяния. Европейската комисия ще се намеси ли по този въпрос? Имам и още един въпрос за ролята на Европол. Европол, както известно на всички ни, играе основна роля при обмена на информация. Обменът на информация трябва да бъде застъпен в новия мандат на Европол. Какво възнамерявате да предприемете, госпожо комисар, за да се постигне тази толкова важна цел, а именно за по постигането на по-систематично и структурирано полицейско сътрудничество. Благодаря още веднъж на комисар Йохансон и на доктор Клос за работата им в областта на борбата срещу тероризма. Наистина им благодаря. Благодаря ви, госпожо Киничи. Колегата Келер има думата от името на Обнови Европа за две минути.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 е, тъй като има известни технически затруднения. Патрик Брайер, за пар... Зелените. Yes, I am. Патрик, на линия ли сте? Да, на линия съм. Благодаря, господин председател. Що се отнася до неодавнашните трагични терористични атаки, нека изтъкна, че всички сме потресени от случилото се но никога няма да се откажем от ценностите си, от основните права, от свободата на словото. Самюел пъти плати за свободата на словото с живота си. Терористите извършват посегателства тъкмо върху основните ни права и свободи. Не бива да им позволяваме да го правят. Полицейските органи за съжаление, не са наблюдавали успешно извършители на терористични атаки, които са им били известни много преди да извършат деянията си. Не смятате ли обаче, госпожо комисар, че има пропуски по отношение на изпълнението, на прилагането на законодателството, не толкова по отношение на рамката за наблюдението? защо липсва елементът с докладването в настоящото ви законодателно предложение. Много съм загрижен във връзка с плановете ви за разширяването на обхвата на събирането на общо основание на данни за небудещи подозрение пътници в Европейския съюз. Например, пътници, използващи фериботи или влакове. Не смятате ли, че имаме правото да пътуваме в рамките на Европейския съюз без за нас да се събират данни? Това е част от правото ни на свободно придвижване в Европейския съюз. Съветът не взе решение за разширяването на обхвата на текста за резервационните данни на пътниците, именно защото този въпрос е толкова деликатен. В момента съветът разглежда директивата за резервационните данни на пътниците. Европейският съд в становището си за споразумението за резервационните данни на пътниците с Канада постанови, че е противозаконно да се задържат в продължение на години подобни данни за пътниците. Кога ще приведете директивата за резервационните данни в съответствие с режима за основните ни права? Ще образувате ли освен това и производства за установяване на нарушения спрямо онези държави членки, които не спазват постановените от Европейския съд решения. Няколко думи и за криптирането на данни. То е от основно значение за безопасността в интернет. Трябва да се постигне баланс между пресичането на данни и безопасността онлайн. Ще направите ли компромис с безопасното криптиране? Или пък смятате, че безопасността онлайн е по-важна, следва да вземе превес? Благодаря ви, госпожо Келер. Готова ли сте сега? Vous avez la parole, si vous êtes là. Благодаря, господин председател. Извинявам се за техническите спънки. Господ, госпожо еврокомисар, господин генерален директор, благодаря за всеодайния ви ангажимент за борба срещу тероризма в защита на нашите съграждани. Конкретно на вас, господин Клос, благодаря за работата ви по конкретни досиета. Госпожо комисар, комисар, вие споменахте настоящите стъпки за прилагане на директивите, както и на решението от Прим. Бихте ли казали по-конкретно как е, ще гарантирате по-добра оперативна съвместимост на информационните системи на държавите членки? Мислите ли, да съобразите поведението с решението от Прим с доставчиците на информация и работата се олиза. След това Брексит е, смятате ли, че Великобритания може да остане член на решението по Прим и да обменя данни с Европейския съюз? Е, знаете, че има проблеми с гаранциите е, за защита на личните данни, но пък от друга страна Великобритания е една велика държава. Какви са ви, бъдещите ви намерения за гарантиране финансиране борбата с тероризма с Великобритания. Сега Патрик Джаки от ЕКАРЕ. Нека видим дали можем да се чуем с него онлайн. Much, Благодаря много, господин председател. Госпожо еврокомисар, ще говоря на полски язик възниква въпроса, кои са най-важните компоненти тук. Първо, миграцията и второ, къде са центровете на тероризма като действия и като набиране на привърженици. Първо, е, говорим, е, нека ги разгледаме подред. Първо, миграцията. То необходима ни е универсална система е, за влизане в Европейския съюз. Нуждаем се от действени инструменти, за да се преборим с тероризма, проникваш по тази линия. Второ, къде са гнездата на терористите и къде набират те привърженици. Разбира се, интернет. Госпожо Еврокомисар, как следва да действаме, какви са възможностите е, за е, борбата, с подобряване борбата с терористичните мерки в интернет. Е, така нареченото терористично съдържание. Е, в и още един въпрос, госпожо еврокомисар. Благодаря, между другото, за свършената до сега работа. Но как ще продължи сътрудничеството? Обмен на данни, биометрични данни а, между държавите членки. Как да подобрим нещата? Миграция, борба с тероризма, основни места на набиране на привърженици и трето, нова платформа за бърз обмен на информация между държавите членки. Господин Яки, благодаря. Сега Корнелия Ернст от ГУЕ. Имате думата. Благодаря много за направеното изложение. Аз обаче искам да попитам друго. Като говорим за терор, трябва ясно да кажем за какво и за кого говорим. Най-голямата опасност според както каза германския министр Зехофър е, е десния екстремизъм. Да, говорим за ислямистските форми на терор и за други форми, но трябва ясно да кажем, а борбата с десният екстремизъм е, никак не е лесна. За това нека сме наясно за какво говорим. Защото тук говорим данни, данни, но стигнали ли сме до там, да можем да възпрепятстваме терористични атаки. Защото се говори за да, различните директиви, уредбата за защита на данните. Честно да си призная, а, а, относно въпроса за събиране на лични данни в държавите членки, къде започва неприкосновеността на личната сфера. Искам да попитам е, във връзка с директивата и пък и регламента от 2017 година. Навсякъде се събират и данни. Това дава ли ни повече сигурност? Мисля, че борбата с тероризма а, не бива да се води така късогледо, както ни предлага комисията. А, мисля, че тук доста ограничено разглеждаме нещата. Благодаря. Сега госпожа Лаура Ферара. Грация, президент. Госпожа Ферара, независим депутат. Благодаря, господин председател. Неодавнашните терористични актове за пореден път ни напомниха, че тероризмът е поредица от подли деяния. Деяния, които се извършват, когато не сме особено бдителни. Трябва винаги да сме бдителни обаче и да заложим на превенцията, както от правна, така и от социална гледна точка. При всички положения трябва в спешен порядък да се повиши оперативната съвместимост на базите данни като, например, по отношение на електронните доказателства – трябва също така всички държави членки да транспонират и директивата за борбата срещу изпирането на пари. Така ще можем ефикасно да се борим и срещу финансирането от страна на, терорист, на престъпни групировки на терористични деяния. Имам въпрос към комисар Йохансон във връзка с шенгенското пространство. През изминалите дни се говореше за реформирането на шенгенското пространство тъй като за съжаление е неизбежно, когато се извършват терористични деяния, да се направи връзка между тероризма и миграцията. Питам се във връзка с това дали предложението за реформирането на шенгенското пространство, представено от френското правителство, отговаря и на плановете на Европейската комисия. Обмисля ли Европейската комисия да преразгледа шенгенското пространство? Това е едно от основните постижения на Европейския съюз, според мен, което не бива да бъде поставяно под въпрос. Мисля, че ако ще действаме, ще трябва да действаме по всички направления, които изложи госпожа Комисия. Ако не възразявате, да пристъпим към втория кръг от изказвания, след което, разбира се, ще се върнем към нашите гости към госпожа Йохансон и доктор Клос, представител на германското председателство. Но тъй като разполагаме с време, сега ще чуем Изабел Визелер Лима, представител на е НП е, благодаря, господин председател. Бих казала, че заедно с, както казаха и други, че най-важно е да отстояваме нашите стойности, както и да запазим баланса между задължението за, за опазване неприкосновеността на личната сфера и разбира се, живота и здравето на нашите граждани за да не, не позволяваме на престъпниците да посягат на нас. По отношение взаимоотношенията с Великобритания, какви отношения ще търсите в бъдеще? не бива да губим всички важни източници е, на информация, които предлага Великобритания предвид събитията. Това е много важно. Следващ въпрос – е, много е важно да усъвършенстваме. Вие говорите за срокове. Е, аз безусловно подкрепям е, тези идеи и не се съмнявам, че ние трябва, за да постигнем своите цели, трябва да опазиваме границите и да запазим едновременно с това свободното движение в шенгенското пространство. Сега Изабел Сантос. Isabel Santos. Очакваме Исабел Сантос. Благодаря, господин председател. Ние категорично заклеймяваме всички форми на, керориз... на тероризма и все пак трябва много внимателно да се вгледаме в причините за тероризма. Това, което се предлага и чу, което чухме миналия петък от министрите на държавите членки, е свързано с стратегията стратегията за борба с, с тероризма. Но това не може да бъде единствения начин на действие. Нуждаем се от съвместен отговор, което предполага да бъдем изключително внимателни, за да не посягаме на нашите собствени основни права, свободи и ценности. Затова приканвам към предпазливост, когато обсъждаме шенгенския въпрос. Нека не забравяме, че има различни подходи с много по-широки възможности в крайна сметка. В това отношение искам да попитам госпожо Еврокомисар, докъде стигнаха нещата с новия план за действие за интеграция и приобщаване и каква ще бъде ролята на гражданското общество, НПО и местно органите на местно самоуправление в това отношение. Сега продължаваме с представителя на, Рин... на Риню. Благодаря. Господин председател, искам да подчертая на първо място, че трябва да бъдем по-ефикасни. Променя се тероризма и ние трябва да се променяме. Необходимо е да има връзка между базите данни на държавите членки, защото в момента това все още не е изпълнено и трябва да го променим. Освен това, трябва да се борим против радикализацията. Сега с интернет тя е много по-лесна. И е, виждаме, че е много лесно определени групи след това да се превърнат в терористични клетки, да се използват за убийства. Е, радикализацията, джихадистите, е, салафистите, твърде много такива елементи – трябва да се извършва наистина превенция. Един доклад от 2020 година показва, че в страната на Баските и Навара има признаци на засилване на тези тенденции. Какво се прави срещу радикализацията, която води до насилие? Виждаме, че се правят определени неща, но има ли нещо ново, за което трябва да знаем? Сега по списък е, Чарли Ваймърс има думата от Екарек. Чарли, можем ли да се чуем? Е, благодаря, господин председател. Е, експертния комитет на ООН заявява, че потенциалните туристи могат да използват пътищата на миграция. Неодавна в Гардиан имаше публикация за връзка между явленията тероризъм и миграция. А, лицето убило френския учител също е влязло като мигрант. Възможно е всички да са в грешка и Макрон, и Гардиан, и Европейския съюз. Но дори така връзка между миграцията и тероризма трябва да отчетем има. Е, можете ли да продължите да твърдите, че няма никаква връзка между двете явления? Председателят, благодаря. С това можем е, да, да продължим. Е, Балаши, имаме още трима записали се за изказвани. НП, колегата Балаши Беги. Дали можем да се чуем? не за жаза с Мориц Кърнер от Реню. Установихме връзка. Okay, thank you very much for the floor. Uh, Благодаря за думата, госпожо еврокомисар. Благодаря за вашите коментари. Искам да поставя два няколко въпроса. Напоследък става свидетели на терористични атаки пристигнали в Европа в единия случай, но другия, австрийския извършител е роден в Европейския съюз. И двата случая говорят за затрудненията с интеграцията и миграцията. Моят въпрос как комисията със своето предложение за план за действие е, ще гарантира, че официалните органи няма да изгубят от очи мигрантите, и как ще гарантирате, че НПО не подпомагат вноса на ислямски терористи, както става така? И трето, как ще се преборим с пропагандата, както онлайн, така и в някои джами? Е, как да гарантираме, че това ще стане не постфактум, а превентивно, за да спасим живота. Е, това ще бъде в името на сигурността на европейските граждани. Е, Мориц Кърнер от Риню, ако чухме правилно председателя, тъй като имаше не чуваме оратора.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 терористичен акт се повтаря едно и също. Анализ на грешките, нови предложения е, и в крайна сметка нови ограничения на гражданските права събитията от миналата седмица не променят нищо. Е, и отново се стига до е, поради изключително лошото качество не, надявам се, че сега ще се чуем. Комисията предвижда ли а, и смята ли да внесе предложение относно съхранението на данните? Благодаря. И накрая Хорхе Бушаде. Накрая Хорхе Бушаде, надявам се, че е свързан с нас. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ние говорим за тероризма и трябва наистина да работим за стратегия, която обаче да се бори с незаконната миграция. Нека да си го кажем право в очите. Това, което се случи в Ница, беше извършено от някой вляза като мигрант. Също така учителят в Париж беше убит от мним мигрант чеченец. Разбира се, ако това, което казвам не ви харесва, обвинете самия мен, за да успокоите съвестта си, но ние имаме нужда от стратегия срещу салафисти, джихадисти. Трябва да имаме много строга политика за миграция. Новия план за обежище и миграция според мен не съдържа такива категорични мерки. Трябва да се работи за международното сътрудничество с трети страни, които не съдействат за доброволен прием. Трябва да помислим, защото ние сме изправени пред Троянския кон на Европа. Троянския кон вече е пуснат, сега въпросът е да не го отворим. And... Добре. Е, чухме много изказвания, много оживени. Всичко това беше предизвикано само от събитията съвсем в последно време във Франция и в Австрия. Важни са, разбира се, и правата на жертвите, правото на гражданите да бъдат защитени. Всичко това са елементи от мозайката. Доста неща трябва да се обмислят. За това ще дам думата на нашите госторатори. Започваме с комисар Йохансън. 10 минути ви давам, но ако се справите за 6 минути, за да има още 3-4 минути за господин Клос, това ще бъде отлично. Благодаря, ще опитам. Много въпроси бяха поставени. Мисля, че ние понякога сме наивни. Трябва наистина да се опазим по-добре онлайн. Това е мой приоритет. Трябва също така да бъдем по-добре подготвени, да предогаждаме атентатите, да виждаме големия риск. Както беше казано, терористите искат да унищожат нашето общество, като посягат на нашите ценности. Те използват човешкия живот, за това и ние трябва да реагираме. В ШИ се е задължително да се подават сигнали, свързани с терористична дейност но данните на Frontex показва, че не винаги се правят проверки в системата ШИС и това ме притеснява. Ние трябва да опазваме границите си и да правим такива проверки, да има по-добър процес на проверка така че когато едно лице е заплаха за сигурността, то да не бъде допускано на наша територия. Иначе, що се отнася до миграцията, 22 милиона в Европейския съюз са мигранти. Не можем да кажем, че всички те са заплаха. Някой попита за графика по директивата за предварителна информация за пътниците. Юни до година е срокът. Имаме нужда от полицейско сътрудничество, което да е гарантирано, а не да е според отделния случай. Прюм и предварителната информация за пътниците не се отнася до събирането на нови данни, а до по-съвременните начини на обмен на данни. При Прюм се обмисля централизирана точка, към която държавите членки да подават своите заявки. А директивата за предварителната информация за пътниците означава по-добро качество на данните, които събираме. Ние имаме нужда от осъвременяване на начина си на защита. Трябва също така да кажа, че в данните на пътниците за сега не предвиждаме промени. Е, спомена се и киберсигурността. Тя е много важна. Важна е и защитата на основните права, на правото на неприкосновеност на личен живот – понякога се оказва много трудно да се извърши наказателно-правно разследване. Затова и ние ще разгледаме различни правни решения. Да има е- криптиране на данни, защита на личния живот, но също така и ефективно наказателно преследване трябва да намерим баланса. Терористите са заплаха. Трябва да се защитим по-добре. Знаем, че те набират нови привърженици чрез интернет. Това са цели общности на омразата – които се учат взаимно как се извършват терористични атентати. За това подобно съдържание трябва незабавно да бъде свалено от интернет. И също така едно такова решение да се разпространи в целия Европейски съюз, да има връзка с доставчика в друга държава членка, да се започне разследване. За Шенген ще кажа, че сега изготвяме първия Шенгенски форум за да се обсъди бъдещето на Шенген, да се види какво е необходимо. Стратегията ще бъде представена през май до година. Това, което предлагам не е да се събира нов тип информация, по-добре да се използва наличната и да има по-добро качество на информацията, както и оперативна съвместимост. а плана за действие за интеграция при общаване ще бъде представен този месец. Има много важни моменти, които ще видите отразени в този план. Вече казах, Необходима е по-добра защита на границите. Превенцията също така е важна. Успешната превенция означава и успешна дерадикализация, означава спасени човешки животи – ние няма да чуем данните за това в новините, но това е много важно. Директивата против тероризма не е транспонирана правилно в много от държавите членки. Трябва да видим какво можем да направим тук допълнително. Споразумението с Канада по данните на, за пътниците се предоговаря За сега има застой. Много е важно обаче да имаме добро споразумение с Обединеното кралство, особено в частта сигурност – Разбира се, не може в момента да се каже какво ще се случи, ако не стигнем до такова споразумение. Преговорите са много интензивни, да се надяваме на добър завършек. Благодаря, благодаря, госпожо комисар. Вие наистина Направихте всичко по силите си, за да обобщите отговорите на толкова много въпроси. И сега, доктор Клос, имате три минути. Ние вече превишаваме времето си. Надявам се този път да ви видим добре. Благодаря, господин председател. Да се надяваме, че сега ще бъда видян и разбран по-добре. Имам само три минути, за да взема отношение по многото повдигнати въпроси. В изявлението на министрите на вътрешните работи за тероризма съзнателно се използват по-общи формулировки за тероризма и екстремизма. Поводът е ислямистки мотивиран терористичен акт, но в изявлението се вземат предвид и други видове на екстремизъм, като например десния екстремизъм. В Германия, например, има 70 лица, които представляват заплаха от гледна точка на десния екстремизъм. Над 700 са лицата, които потенциално биха извършили ислямистки мотивирана терористична атака. Не бива да се отдава определена тежест на различно мотивираните терористични деяния. Трябва да се борим еднакво срещу всички терористични деяния, както и да са мотивирани. Не бих говорил в случая за политически ислям, а за политическо течение в ислямизма. Що се отнася до политическото течение в ислямизма, министрите на вътрешните работи ясно заявиха, че трябва да се предприемат политически действия. Много от вашите колеги се изказаха критично по отношение на мандата на органите за сигурност. Настоявате за по-широк мандат, за повече правомощия за тези органи. Но има три нива, на които трябва да се работи, а именно придвижванията, комуникацията и извършени преди това престъпления. На тези три нива могат да работят органите за сигурност. Те могат да проследяват придвижванията на лицата чрез различни бази данни, като базата за резервационните данни на пътниците и други такива. Единствено чрез справки с такива системи можем да знаем какви са придвижванията на отделните лица. А що се отнася до комуникацията, нека помислим за времената, когато се използва използваха от само аналогови телефони. Сега хората използват много по-напреднали технологии за комуникация. Затова и трябва да се работи по въпроса за криптирането. Съветът все още няма окончателно становище по този въпрос, но е наясно, че трябва да бъде анализиран той. А що се отнася до вече извършени преди това от лицата деяния, госпожа комисаря ясно обясни защо ни е необходима системата по прюм. Тук е необходимо да се търси съвпадение на дактилоскопичните отпечатъци или на регистрационните данни за МПС в отделните системи. Само така компетентните органи могат да обвържат различните видове информация една с друга и да разбият престъпните групировки. В случая става дума за, <clears throat> за подоз... лица, които са заподозрени в тежки престъпления или в терористични актове. Не става дума за мерки, които се прилагат спрямо широката общественост. Председателят благодаря, доктор Клос, за това, че отговорихте на въпросите по тази точка. Сега ще преминем към стратегията на Европейския съюз за съюза на сигурност в контекста на нападенията, на които станахме свидетели в Австрия, например, и Франция. Union Преминаваме нататък стратегия на ЕС за Съюза на сигурност. Аз съм докладчик в координаторите на 7 септември решиха, че трябва да изготвим резолюция по тази тема и аз като председател ще я изготвя. Ще ви представя документа, след което ще дам думата на съответните докладчици в сянка. Ще представя един кратък вариант на доклада. Ние се водим от комисията и нейното съобщение от юли за стратегията от 2020 до 2025 година. Тук се определят приоритетни области, в които комисията ще подкрепя държавите членки, за да има по-голяма сигурност. Основните приоритети ще бъдат свързани с защита на европейските граждани от тероризма, борба с заплахите, с контрабандата, с трафика на наркотици и същевременно времено разработването на една екосистема за сигурност. Има три инициативи. Европейска стратегия за по-ефикасна борба срещу детския трафик, сексуалната експлоатация, план за действие за наркотиците, също така план за действие за трафика на огнестрелни оръжия има и различни инициативи на съвета, както и законодателни инструменти и незаконодателни такива. Незаконодателни мерки, които също трябва да се вземат под внимание. Проекто резолюцията ще разгледа реакцията на Европейския парламент на основните елементи на стратегията, предлагана от комисията – ние трябва да се водим най-вече от ценностите, които имаме член 2 от ДЕС, да се водим от хартата за основните права. разгледахме законодателната рамка за вътрешната сигурност, която трябва да се приложи ефикасно от държавите членки. Все още има слабости. Тези слабости са свързани например с изпълнение на директива 2011 наклонена черта 93 срещу сексуалната експлоатация на деца. Също така директивата за правата на жертвите не се изпълнява добре. Трябва да се помисли и за пропуски. Но ако ще има ново законодателно предложение, то трябва винаги да се придружава от оценка на въздействието, Подчертаваме го, защото в много от предложенията на комисията тази оценка липсва. Неведнъж сме протестирали срещу това. Неведнъж сме оспорвали заради липсата на такава оценка. Но трябва да се работи по тероризма. 2019 година бяхме взели решения, но сега виждаме, че за жалост и 2020 година тероризмът продължава. Следователно трябва да има нов дневен ред срещу терористичните заплахи. Що се отнася до терористичното съдържание онлайн, тук работим като разчитаме на законодателни и незаконодателни мерки. При борбата срещу тероризма сме се позовавали неведнъж на рамковото решение на съвета от 2008 година. Искаме обща дефиниция на организираната престъпност. Това е важно – за да можем ефикасно да се борим с нея при сексуалната експлоатация онлайн. Много е важно да направим така, че напълно да изчезне е, сексуалната експлоатация на деца и он и офлайн. Ще продължим да работим по тези области. Има и дерогация, която се предлага от комисията по отношение на електронната неприкосновеност. Ще има предложение до година. Държавите членки също така трябва да опазват гражданите от заплахи, свързани с наркотици. Необходимо е да се работи балансирано и възоснова на правата на човека. И накрая много е важна новата вътрешна сигурност, институционалните структури. Имаме цяло съзвездие от агенции, Евроюст. Тези агенции изпълняват своя мандат. Мандата на Европол трябва да отговаря на изискванията за данните и защитата на личните данни. Е, имам предвид регламента за агенцията 2018 наклонена черта 75. Необходима е обработката на големи обеми данни. Също така е необходимо да има по-добри системи за оперативна съвместимост, като се водим от правото на неприкосновеност на личния живот. Но така или иначе, поради някои ограничения, трябва да кажа, че съм се опитал да включа вижданията на различните политически групи в максимална степен, но разчитам и на това, което вие ще ми кажете. Разчитам на вашите изменения и съдействие, за да стигнем до един изчерпателен текст, който чертае приоритетите на Европейския парламент в областта вътрешна сигурност – за бъдещите 5 години 2020 до 2025 година. Сега давам думата на докладчиците в Сянка. Хавиер Сърселехос, заповядайте. Там ли сте? Пита председателят. Не. Хавиер Сърселехоса. Там сте. Да, надявам се, че сега ме чувате. Много благодаря, господин председател. Благодаря и за извършената от вас работа. Ясно е, че тези въпроси са много важни не само заради кризата с COVID, но и заради възобновяване на терористичната заплаха. Ние имаме криза на сигурността и не говорим за някакви изключения. Напротив, трябва да се подготвим. Трябва нашата най-важна инфраструктура да се опази и най-вече да можем да управляваме тези кризи. Ние гледаме благосклонно, разбира се, на предлаганата резолюция. Разбираме и неизбежните трудности, свързани с сроковете и условията на работа. Трябва да имаме предвид, че описваме терористичната заплаха в настоящия вид, защото тя също се променя. Имаме много сериозен проблем с радикализацията, радикализация в затворите, в обществото. Трябва наистина да се контролират и по-добре границите. Да не говорим за това колко могат да влязат в Европа, а кои са тези, които влизат в Европа. И мисля, че в това отношение имаме нужда от нови инструменти. Пак подчертавам, трябва ни стратегия против радикализацията. Също така ми се струва, че трябва да настояваме на съдебното сътрудничество. От една страна да можем да затвърдим нашето пространство на свобода и сигурност, но това да не вреди по никакъв начин на основните права и върховенството на закона. Съгласен съм също така с нашия докладчик, че трябва да се борим против сексуалната експлоатация на деца, защото данните са ужасяващи. Освен това, имаме и онлайн, и офлайн експлоатация. Разпространява се този вид поведение, особено в интернет. Има и още нещо. Европол. Европол е много важен за нашата сигурност и има нужда от подсилване. За това и трябва да се помисли за нов мандат. В тази комисия разбираме все по-добре, че напредъка на технологиите означава и много сериозни предизвикателства и ние трябва да мислим за тях, защото иначе нашата сигурност е, е все по-заплашена и технологично, Поставят се и нов тип въпроси за връзката с основните права и политически и юридически. Ние искаме да консолидираме това пространство на свобода и сигурност. Имаме нужда от общи политики, от стратегии, не само регулаторни рамки, а стратегии за сътрудничество. Благодаря. Благодаря ви, господин Сърсалехос. За останалите, моля ви, колкото се може по-кратки. Радвам се на вашите коментари, но имаме проблем с времето. Защото ние трябваше да приключим до 18.45. Най-много 50, след което ще трябва да продължим на английски язик, а ние имаме още доста работа по дерогацията, която се предлага от комисията. Много ви моля само най-основното. Сега давам думата на Драго Стодора Черенил. Yes, yes, it, it is okay. It's Черенил. You're right. Thank you. Господин Тодораче, благодаря, господин председател. Благодаря ви също така и за уводните думи. Съгласен съм с много от констатациите ви, включително и тази във връзка с необходимостта от оценка на въздействието на законодателните предложения от областта на сигурността. Сега няколко бележки по същество. Първо, цифровите технологии. Преждеговорившият също говори по този въпрос. В стратегията, според мен, няма достатъчно силен акцент върху цифровите технологии. Те могат да спомогнат за извършването на престъпления, могат да допринесат обаче и за борбата срещу престъпността. Това се отчита в стратегията, но трябва да се работи по намирането на конкретни решения. Ще внеса съответните изменения. Има и още нещо – което има връзка с онова, което казахте за Европол, а именно необходимостта от по-силен мандат за тази агенция. Напълно съм съгласен с тази ваша констатация. В целият текст на стратегията обаче не се упоменава нито един път Европейската прокуратура. А, явно има връзка между злоупотребата с европейско финансиране и корупцията и престъпните синдикати. Има престъпни синдикати, които се финансират по линия на проекти, финансирани с европейски средства. Затова Европейската прокуратура трябва да е част от архитектурата за сигурност на Съюза. В момента този елемент не е предвиден в стратегията. Затова смятам, че в резолюцията си трябва да излезем с такова предложение. Трето, ролята на образованието в борбата срещу радикализацията. В текста на стратегията има един ред по въпроса. Мисля, че този въпрос трябва да бъде анализиран там по-подробно. Не трябва да се стига до хармонизиране на учебните програми в Европейския съюз, но Кризата с COVID-19 ни показа, че трябва да предприемем действия. Ако искаме да се борим срещу радикализацията в средносрочен и дългосрочен план, трябва да работим за равнопоставеност в образованието, например равнопоставеност за половете. Четвъртата ми бележка се отнася до отсъствието в текста на пасаж за тъй наречените фалшиви новини и дезинформацията. Нито веднъж не се упоменава този въпрос в текста, а според мен тези две явления явно са заплаха за сигурността на Съюза. Ще изляза с някои конкретни предложения за включването на този въпрос в текста. Благодаря. Благодаря, Драгош, казва председателят. Моля, опитвайте се да се вмествате в рамките по на две минути. Думата има докладчикът в сянка на зелените Саския Брикмон. На линия ли сте? Ето ме, господин председател, ви благодаря, че ми давате думата. Благодаря също и на секретарята за изпратения проект на документа мисля, че всички трябва да бъдем благодарни за това, че а, имаме възможност да проведем а, тази работа, а, да свършим а, тази работа и тази дискусия. Мисля, че въпроса, който обсъждаме е изключително ваден а, и следва да го отстояваме в преговорите, особено след последните събития Германия, в Франция и в Австрия е абсолютно наболял въпрос да се борим с способна подобна идеология. Всичко това, разбира се, трябва да става в контекста на социалната и економическа сигурност. Това е важно да се спомени, спомене, защото е, не бива да се потискат също така правата на европейците. Така че трябва да постигнем, освен това, една, един разумен баланс между сигурността и управлението на миграционните потоци. Е, имайки предвид всичко това, включително и неприкосновеност на личния живот и така нататък, това е важно да отбърнем внимание на тези въпроси. И всичко това трябва да намери отражение при ам, оформянето на мерките, е, това е въпрос е, свързан и с статута на Европол и редица други въпроси въпроси. Така ще дадем легитимност на дейността на хората, които работят за нашата сигурност. Съвсем накратко, на, на прането на пари фалшифицираните документи и организираната престъпност са въпроси, които задължително трябва да намерят място в тази резолюция припомням и правната рамка, в която трябва да се движим. А това е изключително важно, за да се борим с, не, си, за сигурността. Това предполага също така подходяща подготовка а, и на полицейски служители, както и на всички наши граждани, особено ако искаме да се преборим и с насилието срещу жени и въобще насилието срещу най озвимите членове на нашето общество. Изключително е важно всъщност също да разширим сътрудничеството между обществения и частния сектор а, а също и взаимодействието с трети страни в контекста на миграцията. Благодаря за свършената работа. Това бяха накратко някои от моите бележки. Председателят, благодаря. Разбира се, вие подчертахте значението на подготовката е, е, на полицията. Разбира се, работа и с най-уязвимите, и с жертвите. Е, това е въпрос, който трябва да намери ясно отражение в е, текста. Несъмнено ще намерим място в е, документа за всичко това. Е, може, разбира се, да предложите и вашите изменения. Ще бъдем благодарни. Припомням регламента. Две минути. Имаме още една точка, а съвсем след малко ще продължим на английски. Анита Канко, Асита Канко, екаре. Thank you. Thank благодаря, господин председател. Свободата не е безплатна. Сигурността ни не е нещо естествено. Европейският съюз е свидетел на положение, при което начинът ни на живот и ценностите ни са обект на посегателство. Преди пет години пред, след обед преди нападенията в Париж, в две европейски столици е имало предупреждение за заплахата, пред която е изправена Европа. Продължаваме да сме обект на заплаха от страна на джихадистите. Много от тези бойци свободно се придвижват на територията на държавите членки. Имаме рамка за съюз за сигурност, но този съюз трябва да бъде поставен на по-силна основа. Трябва да се възползваме от настоящата стратегия, за да попълним празнотите, които престъпниците вече отдавна използват. Нуждаем се от силни правила за онлайн платформите, така че те да трябва да отстраняват терористично и незаконно съдържание. Европол трябва да разполага с повече ресурси, споделянето на данни трябва да е по-ефикасно, базите данни трябва да са по-подробни. Европа се нуждае от обща програма за проследяване на финансирането на тероризма. Трябват ни също така и по-строги правила за борба срещу изпирането на пари, както и по-ефективни начини за борба срещу организациите и структурите, разпространяващи терористични наративи и сеещи омраза. Нуждаем се също така и от всеобхватни инструменти, като инструмента за резервационните данни на пътниците, например. Следва на местно ниво да се обединят отделните общности, за да се борят срещу езика на омразата. Европа трябва да застане на твърда позиция. Сигурността ни зависи от това доколко ще можем своевременно да обединим действията си в различни области на политика. Всички ние заедно трябва да се изправим срещу заплахите. В продължение на много време Европейският съюз работи без държавите членки. Казвам това като отчитам огромните усилия, които се полагат от полицейските ни органи, от органите ни за сигурност. Но сега всички столици трябва да работят заедно за установяването на един истински съюз за сигурност. Надявам се, че ще можем да излезем с един силен текст, основаващ се на амбициозни цели. В момента се нуждаем от това. Нищо повече и нищо по-малко. Благодаря. Сега думата има Корнелия Ернст от името на Обединената левица. Това са и последните две минути за изказване. Моля да се вместите в тях. Благодаря. Трудно е човек в този час на вечерта да се мотивира, но темата е важна. трябва да сме напълно наясно с това, че става дума за цялостна задача. Трябва да сме наясно какво имаме предвид и какво целим. Става дума не единствено и само за ислямистски мотивиран тероризъм. Разбира се, става дума и за такива деяния, но не само за тях. Трябва да говорим и за десния екстремизъм, както и за всякакви други форми на екстремизъм, срещу които трябва да се борим. Трябва да работим за справянето с първопричините, с всякакви форми на тероризъм, включително и тероризма онлайн. Абсурдно е освен това да работим по отношение на границите. Не става дума за опазване на границите. Терористичните деяния започват в главите ни. Затова трябва да работим за превенция на тероризма. Кой може да се включи в този процес? Не само полицията и прокуратурите. Трябва да си зададем въпроса за това какво се прави по отношение на интеграцията, на образованието, на равнопоставеността в държавите членки. В тези области има огромни пропуски. Има огромни пропуски и по отношение на мирното съвместно съществуване. Обягват ни тези въпроси, което според мен е жалко. На проблема трябва да се гледа в много по-общ контекст. Трябва да се вземат предвид всички тези елементи. Председателят, благодаря ви. Взех предвид коментарите ви. Ще ги отчетем по време на работата по резолюцията. Очаквам съдействие от ваша страна. Разчитам на вас, за да ми съдействате, за да може крайната, окончателната редакция на текста да е колкото се може по-изчерпателна и по-добра. Съжалявам, но сега трябва да преминем към следващата точка от дневния ред, защото и тя е важна. Става дума за време на дерогация от някои разпоредби на директивата за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения за целите на борбата с сексуалното насилие над деца онлайн. Направо давам думата на госпожа Зипел. Моля да бъдете колкото се може по-точна и по-кратка, Знам, че не е лесно и вие трябва да имате право да изложите позицията си, но след 10 минути ще продължим само на английски. Имаме още само тези 10 минути. Благодаря, господин председател. Но нека първо кажа, че не е възможно по толкова важно досие да ми давате само две минути. Разбирам пред какви ограничения сме изправени, но не мога да се справя в рамките на толкова малко време. Докладчиците в сянка също имат право да се изкажат. Нека първо изтъкна, че всички сме наясно, че предоставянето на закрила на децата по отношение на всички въпроси, имащи отношение към техния живот, е особено важен въпрос, както онлайн, така и офлайн. Сексуалното насилие е тежко нарушение на основните права борбата срещу него трябва да е необходима и съразмерна. И тя трябва да е в съзвучие с основните права. От края на септември насам е в сила доброволен режим за откриването и отстраняването на съдържание с тема сексуално насилие над деца. Но този режим не е реализуем на практика. Разбирам загрижеността на мнозина във връзка с това досие. В текста трябва да има гаранции за вменяването на задължения, както на държавите членки, така и на дружествата. Да се надяваме, че моят доклад ще е стъпка напред в посока към постигането на съгласие по този въпрос. Нека бъда съвсем ясна. Вземам съвсем на сериозно това досие, но няма да се оставя да ми се оказва натиск за това да приема нещо, което да не е издържано в правно отношение, което да може да представлява посегателство върху основните права на децата или върху други техни интереси. Тук в парламента работихме под особено силен времеви натиск. Комисията излезе с предложението си едва през септември септември, въпреки че Кодекса за електронните съобщения вече бе факт през декември 2018 година. Тоест загубихме почти две години. Всички бяхме наясно, че не беше възможно този акт да бъде, да бъде прият до 21 декември. Можеше да се постигне тази цел, но в такъв случай нито една политическа група нямаше да може да внесе своите изменения. Не бива да се възприема една такава процедура, тъй като така бихме се отказали от всички свои правомощия, като депутати и като политически групи. Комисията освен това не спази задължението си съгласно споразумението за по-добро законотворчество да излезе с оценка на въздействието на това предложение. Има и нещо още по-лошо комисията отказва да направи оценка на настоящия режим на доброволен принцип. Отказва да прецени дали той е законосъобразен съгласно европейското законодателство. Поради това, когато изготвяхме този доклад, не разполагахме с много важна информация, отнасяща се до основните права. Но въпреки това бяхме решени да намерим решение колкото се може по-скоро. Ако постигнем необходимото съгласие, съм готова да проведем гласуването между 7 и 10 декември. Няколко общи констатации криптирането от край до край е много важно с оглед на сигурността и поверителността на комуникацията включително и комуникацията на децата и пострадалите. Затова в този текст не бива да се приемат никакви разпоредби, които да отслабват криптирането от край до край. Освен това, няма правно основание за сканирането на съобщенията. Що се отнася до приложното поле на текста, той трябва да се отнася само до видеоматериали или лицеви изображения, които са обменени чрез съответните съобщителни услуги, тъй като те се ползват най-широко към момента. Тъй като регламентът е с временен характер. Той трябва да се ограничава само с определението на детска порнография и порнографски представления, така както то е закрепено в съответната директива. Затова искам да се заличи от предложението частта за склоняване на деца към сексуални действия. Искам също така текстът да е технологично неутрален. Тоест, технологията не трябва да се използва преди влизането в сила на регламента. Ако отговаря на условията. Какви са условията и гаранциите, които предлагаме? Трябва да се изпълняват на задължително основание – условия, например за предварителна оценка на въздействието върху защитата на данните. Трябва също така да се използват като правно основание и съответната разпоредба на общия регламент за защита на данните по отношение на сканирането на комуникация. Освен това, при всякаква обработка на данни трябва да има човешка намеса. Не бива преди да се направи такава оценка от човек, да се намесват правоохранителните органи. Необходим е също така и адекватен механизъм за ефективни средства за правна защита. Не бива да се нарушава също така и професионалната тайна това е принцип, който въжи между адвокатите и техните клиенти, например. Не бива също така да се прехвърлят и данни към трети страни, ако това не е в съзвучие с общия регламент за защита на данните. Следва също така да се учреди и регистър на организациите и структурите, работещи в името на интересите на децата. С тях доставчиците могат да споделят данни. Доставчиците следва всяка година да публикуват доклад първият такъв доклад трябва да бъде публикуван 6 месеца след влизането в сила на регламента. Преди сега да дам думата на докладчиците в Сянка, искам да благодаря на всички за работата им до този момент. Искам да благодаря също и на всички наши сътрудници за голямата им ангажираност и за чудесните резултати, които постигнаха при много тежки обстоятелства. Нека се възползвам и от възможността да припомня на всички ни, че работата по политически приоритети изисква и достатъчна обезпеченост с човешки ресурси. Сега в условията на пандемия повече от когато и да било. За целта трябва да разполагаме и с сигурни канали за комуникация, включително и по отношение на устния превод. След всички тези месеци все още не получаваме устен превод в пълния ни необходим обем. Нека обобщя. Всички ние искаме да се борим срещу детската порнография и сексуалното насилие над деца трябва в спешен порядък да се работи по това досие, но няма да можем да спазим срока до края на декември. Ще направим всичко възможно, за да намерим решение в началото на 2021 година. Призовавам администрацията ни и комисията да предоставят на екипа ни всички необходими ресурси. Благодаря. Думата сега имат докладчиците в сянка. Моля, бъдете колкото се може по-кратки. Хавиер Сарсалехос от името на ЕНП. Моля, изкажете се само по най-относимите въпроси. Имате думата. Thank you. Thank you, You, благодаря, господин председател. Благодаря, Бергит, за работата, която свърши до сега и огромното усилие да спазиш сроковете. Е, признавам, че това е много деликатен въпрос, затова накратко искам да кажа няколко думи. ЕНП е има е различно мнение за така наречения груминг, does not consist in uh, a general monitor. Е, като тук говорим за общо наблюдение на следенето. patterns that uh, may uh, lead to, uh, to child abuse. Преди изтичане на смяната на преводаческия екип преустановяваме работа. We, we should take for granted